l'ordine del giorno reca la discussione con... Следва е, общите е, разисквания е, относно политиката на сближаване, Европейския фонд е, Солидарност е, и доклада на господин Коцулино на тема градското пространство като фактор допринася за економически растеж. Е, е, заедно с доклада на господин Вон за оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване, доклада на госпожа Коларска-Бубинска относно ролята на политиката на Европейския съюз на сближаване за прилагането на новата европейска енергийна политика и на госпожа Ферагут относно фонда Солидарност на Европейския съюз. Първо ще дам думата на докладчика господин Коцолино за 4 минути. С целта на моя доклад е да поставя в центъра на бъдещата европейска политика на сближаване градовете и градските райони. Градовете са големи структури, с чето насърчаване може да се насърчава економическото развитие и заетостта. А ако вземем предвид тенден... демографските тенденции и застаряването на европейското население, ще видим, че всъщност говорим и за нови форми на бедност, които се развиват особено добре в градска среда. Не само това, обаче. Градската среда представлява чудесна среда за развитие на междукултурното общуване и социалното сближаване. Ето защо акцента трябва да се поставя върху развитие развитието на градовете и градските мрежи. Смятам, че е, средствата, инвестирани в развитието на градската среда, са добре инвестирани средства. Отрешаващо е, значение е това да е, повишим качеството на градската среда, на обновяването на градската среда. Например, да повишим енергийната ефективност на сградите и така нататък. Виждаме, че можем да създадем и програми доста широки по обхват трябва да осигурим бъдещето на а, нашето градско наследство. А, също така могат да се направят много неща и във връзка с предотвратяване на глобалното а, затопляне, а, във връзка с а, а, щетите, причинени от зачастилите земетресения а, и така нататък и така нататък. Необходими са ни следователно нови форми на градоустройство. Някои страни членки а, не провеждат никаква градоустройствена политика. А, не бива да оставяме нещата обаче единствено да бъдат определени от а, пазара а, биха могли да се създадат програми за жените и децата в градска среда. Друга една важна тема във връзка с градовете и градските мрежи е темата за мобилността на лица и стоки. Тема свързана с устойчивостта. Споменах също така и за запазване на историческото наследство знаем, че именно в градовете е концентрирано това наследство. Трябва да се опитаме да направим връзката между градските центрове и периферията на градовете. Е, искаме се да имаме е, градска политика, която да не се ограничава единствено в градските центрове. Ето това са темите, които сме поставили в доклада. В заключение искам да кажа още две неща. 5% от средствата трябва да бъдат използвани, ще бъдат използвани за развитие на градовете. Необходимо ни обаче за развитието на градовете повече европейски средства и за целта ни е необходимо и по-силно правно основание. Думата давам на следващия докладчик за 4 минути, господин Вон. Uh, uh, Благодаря, uh, госпожо председател. Радвам се, че господин комисар, е тук. Радвам се, че имах възможност да работя по този доклад, защото става дума за всички региони на Европейския съюз. И много важно е през следващата финансова рамка да имам, осигурим достатъчно финансиране на политиката за сближаване. Но необходимо е и регулиране на тази политика, за да може да създаваме работни места и осигурим растежа. Затова приветствам предложенията на комисията за съответните регламенти. А също така и предложението за стратегическите рамки за пете най-важни фонда. Това ще подпомогне за повишаване на ефективността на европейското финансиране и ще осигури по-лесен достъп за кандидатите е, за финансиране, които се ползват от тези фондове. Когато бяха предложени регламентите, според мен е, липсваха подробностите как точно ще бъдат създадени тези пет фонда? Имаше предложение за партньорски споразумения, за управление на много нива, за общи планове за действие и интегрирани териториални инвестиции. Всички тези идеи са много добри и трябва да ги приветстваме. Но според мен абсолютно необходимо е да имаме механизми за да може да се обединят всички тези инструменти, всички тези фондове. Разговарях с много от заинтересованите страни в целият Европейски съюз. Проведахме дискусия на кръглата маса с представителите на регионите. Някои от тях не знаят как да използват средствата от структурните фондове в своето ежедневие. И на тази кръгла маса се оказа, че дискусията беше особено полезна. Обсъдихме механизми за обединяването на фондовете на местно и регионално равнище. Един такъв пример е Уейлс, защото там искаме да създадем един единствен портал с едно, където кандидатът кандидатстването, изплащането на сумите и след това следенето на тяхното използване да бъдат обединени. Друг добър пример идва от Холандия, където много от фондовете ще бъдат предоставени на местните власти, които ще създадат съответни пакети от проекти за, с европейските средства. Друг пример е Голям Манчестер където имаше а, предложение за интегрирано финансиране на редица а, проекти. Беше предложен, например, инфраструктурен а, а, проект, а, който се използваха едновременно а, пари за, а, от Фонда за развитие и от а, Европейският фонд Солидарност. Има и други а, примери за региони в целият Европейски съюз, и трябва да съберем всички тези идеи, да обединим добрата практика, за да може да се прилага навсякъде в Европейския съюз. Надявам се, че ще приемете това като предложение, господин комисар, предложение, което прави нашия доклад по собствена инициатива. Да обединим всички хубави идеи, да дадем възможност на местните власти да обединят средствата от тези фондове за финансиране на големи проекти в бъдеще. Това е най-добрият начин за използването на тези фондове и за а, осъществяване, постигане на целите от а, програмата 2020 година в целия Европейски съюз. Благодаря. Благодаря. А сега а, госпожа Коларска-Бобинска давам думата за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. В момента сме изправени през предчудесна възможност да постигнем синергия между регионалната политика и политиката в областта на енергетиката. Това също е и възможност да се постигнат целите на двете области на политиката и да се оптимизират постигнатите резултати. Европейската комисия е отделила сериозни средства в Европейския фонд за регионално развитие за енергетика. Сега е важно добре да се оползотворят тия средства. За това става ясно в доклада, че енергийните проекти, които се финансират по Кихизионния фонд, преди всичко трябва да осигуряват подкрепа за регионалното развитие, създаването на работни места и да намаляват различията между регионите. Подобряването на доставките на енергия може да даде сериозен стимул за регионите, които изостават Става въпрос за инвестирането в децентрализирани източници на енергия. От доклада става ясно, че основните цели на енергийната политика и регионалната политика трябва да включват и инвестиране в децентрализирани източници на енергия, но също така и в енергийната ефективност – и в разширяване на енергийната инфраструктура. Често пъти говорим за източници на енергия, но някакси пренебрегваме преноса на енергия. По какъв начин се пренася енергията от мястото, където се произвежда до потребителя? Може да се свърши много работа, за да се разшири и да се доразвие енергийната инфраструктура. Европейските региони са различни и е, е невъзможно и неуместно да се мисли за единен подход към всички региони. Има региони, които биха искали да инвестират повече в ремонта на сгради и по такъв начин енергийната ефективност. В други пък основните недостатъци са от областта на преноса на енергия и биха искали да инвестират в тази област. Общото между всичките цели е, че всичките са европейски. Като се има предвид, че регионите ни са различни в степента си на развитие, ясно показва доклада, че местните органи на властта трябва да имат думата. Най-вече, когато се водят преговори между комисията и държавите членки. Трябва да се даде възможност на регионите да избират проектите, в които биха искали да инвестират, защото те са в състояние най-добре да преценят колко в какво да се инвестира. В противен случай, последното, което искаме всъщност е да се пилеят средства. Не става въпрос само за разходване на средства, става въпрос за качествено, за добро разходване на средства. Ако има един регион, където вече са ремонтирани училищата и има има проект на комисията за модернизиране на училища. Е, трябва е, да сме сигурни, че регион, в който това вече е свършено предварително, няма да бъде наказан за това, че бързо е действал. През е, следващия финансов период ще има повече средства за енергетика, но а, политиката на сближаване а, не, е, не е касичка, която може да се разбива всеки път, когато има нужда да се изпълни някакъв нов проект. Кохезионната политика, политиката на сближаване не е не е заменител на целенасоченото финансиране. Това е нещо, което за пореден път бихме искали да подчертаем. Политиката на сближаване трябва да я има, тя трябва да изпълнява собствените си цели. Да, тя може да си взаимодейства с други области на политиката, но те трябва да разполагат със свои собствени източници на финансиране. Благодаря. Благодаря. А сега има думата госпожа Естара с 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Европейския фонд е, Солидарност беше създаден е, като е, фонд за реакция на тежки бедствия в страните членки и страните кандидатки. преди това такава възможност не съществуваше. Фонда има голям успех Този фонд е, означава, че принципа на солидарност наистина се прилага. През последните 10 години опита обаче показа къде са недостатъците на този фонд. Е, видяхме, че е, тежки природни бедствия, тежките природни бедствия причиняват щети от голям мащаб и за такива природни бедствия фонда работи добре. Констатирахме обаче, е, че при бедствията от регионално значение, които засягат само един регион, но променят ежедневието на хората от този е, регион, не могат да се възползват от фонда, тъй като исканията за получаване на средства се отхвърлят. Голяма част от подадените искания за използване на средства бяха от такива региони обаче. До този момент индикаторите бяха а, а, недостатъчно ясни. Е, събуждаха се очаквания в регионите, които не успяха да бъдат удовлетворени. За това ние настояваме а, да се а, постигне по-ясна дефиниция при определене на понятието бедствие. Искаме също така фонда да може да действа по-бързо за Обикновено между природното бедствие и изплащането на средствата минават между 9 и 10 месеца, което отежнява положението на засегнатите групи от населението. Е, желаем процедурите да бъдат опростени и ускорени и евентуално да могат да се изплащат аванси. Стана ясно също така, че природните бедствия, които настъпват по-бавно, като например сушата, обесмислят искането на средства. При подобни бедствия, които настъпват по-бавно, трябва да се подходи по-гъвкаво. Настояваме да се разшири регламента, без да се отстъпва обаче от вече завоюваните позиции, с единствената цел да помогнем на засегнатите. В миналото през 2005 година беше направено предложение в този дух от страна на комисията, което обаче не беше прието от съвета. Беше предложено тогава трябва да се разшири дефиницията на понятието природно бедствие. Сега отново настояваме да се направят а, такива изменения, да не се правят отстъпления обаче от а, обема на финансиране и критериите за достъп до това а, финансиране финансиране. Предлагаме към е, критериите, свързани с брутния вътрешен продукт, да се включат и критерии, е, свързани с степента на развитие на съответния регион. И отново повтарям, да се упростят е, процедурите. Комисията би могла да скъси периода между отпускането на средствата и тяхното действително превеждане. Благодаря. Думата има, има комисаря Хан. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Първо, Бих искал от името на цялата комисия да благодаря на докладчиците за чудесните доклади. С оглед на преговорите, които тъкат между съвета и парламента, тези доклади представляват много важен принос за оформяне на териториалната политика на Европейския съюз широката подкрепа, която получиха вашите доклади в съответните комисии, е, са ясен сигнал от страна на парламента. Е, радвам се, че комисията и парламента работят в една и съща посока по много въпроси. Регионалната политика и тези аспекти, които вие засягате във вашите доклади, са от решаващо значение за новата регионална политика. От централно значение е политиката за градската е, среда. Това са все неща, които ще ни помогнат да постигнем целите, залегнали в стратегията Европа 2020. Говорим също така за повишаване качеството на Европейския съюз като среда за инвестиции. Тук градските райони играят много важна роля. Още веднъж подчертавам, че в хода на преговорите ще настояваме правителствата да включат регионалното, местното равнище и неправителствените организации в разработката на програмите за да може планирането и осъществяването на програмите да почива на възможно най-широка основа. Трябва задължително да работим с а, а, заинтересованите, засегнатите а, страни. Задължително трябва да бъдат включени градовете, поне 5% от фонда за регионално развитие. А, ще бъдат отделени за градско развитие. Подчертавам тези 5% са свързани с интегрираните териториални инициативи. Разбира се, извън тази рамка ще бъдат отпуснати средства от Европейския фонд за развитие на селските райони. В много доклади се подчертава, че е важна общата стратегическа рамка. Партньорствата ще играят много важна роля. И ще се използват и новите инструменти, например инструмента за водено от общността местно а, развитие. А, тези нови инструменти а, а, имат нужда от допълнително разясняване от насоки за използване. Комисията а, ви уверява, че моята дирекция работи изключително усилено за изготвяне на тези а, директиви и ще ви ги предоставим, тези насоки, извинете, и ще ви ги предоставим колкото може може по-бързо. През предстоящия период ще трябва да работим и за повишаване на административния капацитет, за да може средствата да се използват наистина така, че да създават растеж и заедост. Същото, разбира се, се отнася и за устойчивата енергийна политика. Благодаря на госпожа Коларска-Бобинска за нейния доклад. Благодаря и за това, че споделя възгледите за политика политиката на сближаване. В енергийната политика също ще се опитаме да намерим индивидуални решения, за да отговорим на потребностите на всеки отделен регион, както по отношение на енергийната ефективност, така и по отношение на възобновяемите енергоисточници. Сега ще кажа няколко думи за фонд Солидарност. През изминалите години 23 страни членки и страни кандидатки, засегнати от бедствия, успяха да да получат помощ в размер на милиарди 300 хиляди евро. Европа е благодарна за съществуването на фонда е, Солидарност, но искам да, искаме да покажем, че този инструмент може да работи по-ефективно и по-добре. Благодаря за реакцията на съобщението на комисията от октомври 2011 година, която доведе до предложението страна на първа, което доведе до предложението от страна на парламента за промени. Още от сега ви моля да подкрепите предстоящото предложение на комисията. Виждате, че ни предстои още работа Обеден съм обаче, че ще може да се постигне заетост и растеж за целта. Ни е необходима максимална а, а, подкрепа и а, а, максимално добро взаимодействие между отделните а, финансови инструменти. Ще трябва да вземем и повече предвид особеностите на всеки отделен регион. Това са амбициозни цели. Надявам се и за в бъдеще парламент парламента да бъде силен партньор на комисията. Благодаря, господин комисар. А сега думата има госпожа Хесменова. Госпожо председател, господин комисар, с договора от Лисабон териториалното сближаване стана основна цел на Европейския съюз докладът на господин vaughan дава насоки за постигането на целите на политиката по сближаване и тези на стратегия европа две хиляди и двадесет както и вие споменахте. регламентът с общите правила и общата стратегическа рамка са основата за взаимодействие и координация на средствата от европейските фондове. възможностите за водено от общността местно развитие и интегрирани териториални инвестиции подкрепят устойчивото въздействие върху местните общности осъществяването на проекти по различни фондове би довело до постигането на по добър ефект от направените инвестиции. подходът отдолу нагоре гарантиращ използването на потенциала на териториите следва да се прилага активно заедно с участието на всички заинтересовани страни при планирането на политики и стратегии за регионално и местно развитие. трябва да се подобри административният капацитет за местните партньори и да се облекчат административните тежести които са свързани с кандидатстването и изпълнението на проектите. Mm, Благодаря ви. От името на комисията по промишленост господин Енчо. Благодаря, госпожо председател. Кохизионната политика е една от основните политики на Европейския съюз. Успеха на тази политика ще помогне на необлагодетелствените райони да се интегрират в Европейския съюз. Това ще е от полза за всеки го. Тъй, че не бива да намаляваме средството за сближа... средствата за сближаване в бъдещата финансова рамка. От името на Комисията по промишленост искам да подчертая, че е важно да се използват структурните фондове за енергийни проекти, най-вече в източната част на Европейския съюз. Бих искал да подчертая значението на инвестициите в енергийната ефективност, в това число в жилищни сгради. Това трябва да се подкрепя на местно ниво, като се използва без, безвъзмезна помощ и кредити. В същото време трябва да се подкрепят и големи инфраструктурни проекти, енергийни инфраструктурни проекти. Това може да се постигне единствено чрез, чрез координиране на средствата от Кохизионния фонд и инструмента, механизма свързана на Европа. Председателката благодаря. А сега изказвания на представенията на политическите групи. Госпожа Мацони, две минути, заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, искам да благодаря на докладчиците за всичко, което са свършили по докладите, които разглеждаме. Докладите в четирите доклада и стъпват на общата основа. А това е целта да се подобри териториалното измерение на политиката на сближаване. Много се радвам, че комисаря Ханес посочи, че и четирите доклада са отлични и че отчита факта, че са обединени от една обща цел. Градовете са в центъра на кохизионната политика, както виждаме в доклада Коцолино, но не градовете сами по себе си, а, а в контекста на заобикалящата ги среда. Градовете са основен двигател на растежа. тогава, когато в тях се инвестира по един природосъобразен начин. Програми и инструменти за развитие, като например инструмента солидарност, също допринася за общото развитие, когато е максимално целенасочен. Това се споменава в последния доклад. Инструментът може да се превърне в един по- по-гъвкав инструмент и, и това определено става, става през последните години. Като докладчик в сянка по доклада Коцолино, естествено ще, ще говоря най-вече върху него от четирите доклада. Работила съм в тясно сътрудничество с докладчика и заедно с него преценихме, че трябва да подчертаем значението на градското измерение. Призовавам комисията да обвърже целите за градското развитие с целите за 2020 година. 5% трябва да бъде минималната инвестиционна граница, а не максималната, както е сега. И накрая, Бихме искали планирането да приобщи в процеса и местните административни служители, така че и местното ниво да може да вземе участие в процеса на вземане на решение. Благодаря. Благодаря. От името на социалистите и демократите, госпожа Крел, две минути, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Политиката на сближаване е наистина широко обхватна. Е, това става ясно и от дебата. Е, става дума както за развитието на градските е, райони, така и за териториалното развитие и териториалното сътрудничество, както и за енергийна политика и нейния принос към политиката на, на сближаване. Бих могла да изброя и още още много теми, които са част от тази политика. Картината е доста положителна, но трябва да бъдем внимателни. Мисля, че е много важно да си поставим ясни цели за политиката на сближаване, за да може концентрирано да разпределим средствата, с които разполагаме. Не бива да разпределяме средствата на принципа на всеки го по-малко, така както беше имаше в миналото ще следваме новата ориентация на кохезионната политика от 2014 нататък. Мисля обаче, че с новата политика на сближаване трябва да включим още една сфера, а именно нашата работа с обществеността за тази политика. Трябва да говорим повече за тази политика, за да може тя да бъде по-добре приета. Е, ще успеем да го направим, ако вземем на сериозно принцип принципа на партньорство и включим партньорите по места в подготовката на оперативните програми. Защото в такъв случай проектите ще вървят по-добре, ще бъдат по-познати и по-добре приети. Друго важно Нещо е по-добрата координация на европейските политики, както в рамките на самата политика на сближаване, така и с другите политики. и накрая няма смисъл от никаква политика, колкото и добра да е тя, ако не разполагаме с необходимите средства за нейното осъществяване. Благодаря. Благодаря ви за групата АЛДЕ. Господин Манеско за две минути. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. În primul rând doresc... Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя нашия докладчик. Наистина го поздравявам, защото мерките, които се предлагат, а, имат за цел успешна политика на сближаване. Важно е чрез структурните фондове в следващия период отново да дадем тласък на економиката и да подобрим конкурентоспособността на държавите членки. това отношение са много важни градовете, особено градовете, които са по-големи, са много засегнати от кризата и изпитват много тежки проблеми, като безработица, дискриминация, бедност. Трябва да се обърне внимание отношение на ключовата роля на градовете и то в тясна връзка с целите на Европа 2020 можем да бъдем конкурентоспособни в световен мащаб единствено ако използваме ефективно потенциала на развитие на градовете и регионалните центрове. И в това отношение има нещо много важно, а именно необходимостта от насърчаване на инвестициите в енергийната инфраструктура и подобряването на енергийната ефективност. Нещо много важно за регионалното развитие. Структурните фондове наистина трябва да играят ключова роля във връзка връзка с изпълнението на тези цели през следващия програмен период. На ниво комисия и на ниво държави членки трябва да се предприемат необходимите мерки, за да може освояването на фондовете да бъде максимално и да се реализират ефективно средствата. Необходими са ни по-прости, по-прозрачни процедури, с по-малко бюрокрация и с консолидирана администрация за да може действително регионалните и местните власти да бъдат привлечени, когато се взема решение. Благодаря. Благодаря ви за зелените Крисогелос за една минута. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης ξεκίνησε αμέσως μετά τις πλημμύρες του 2002. Благодаря, господин председател. Е, знаете, нещата започнаха още през 2002 година е, и междувременно станахме свидетели на редица хуманитарни е, мисии при различни бедствия. Но съветът би трябвало да приеме предложението на комисията за подобри функционирането на фонда. Имайки предвид, че бедствията и авариите растат по численост и, и все по-често се налага е, нашата намес. Ако вземем само 2011 година, различни природни е, бедствия доведоха до изразходване на повече от 500 милиона евро. Да не говорим, разбира се, за хилядите човешки жертви. Естествено, не можем да обхванем всички аспекти на едно природно бедствие Фондът, разбира се, следва да бъде опозатворяван максимално ефикасно е, в интерес на, на, на спасяване на човешкия живот, преодоляване на последиците от а, е, а, е, такива бедствия. Разбира се, е, добре е да се развива и прогностичната дейност, е, за да се повиши ефективността на опозатворяването на средствата. Процедурите следва също да бъдат усъвършенствани. И имайки предвид още повече, че през последно време средствата по фонда се освояват на 100%. Като тук трябва да има предвид, разбира се, не само европейските средства, а и тези на отделните държави членки. Благодаря. За екаре, господин Власък, 3 минути. А панове, каждому е ясне, че дискутован... Дами и господа, всички знаят, че Темите днес са тясно свързани с кохезионната политика, многогодишната финансова рамка до 2020 година. Те трябва да донесат полза за всички. Ако не обсъдим всичко, то крайна сметка не сме обсъдили нищо. В Брюксел и в Страсбург обсъждаме детайлите, а в страните членки се създават програмите и структурите за използване на средствата по фондовете през следващия програмен период. Всичко започва до година. До момента забелязваме, че градовете, градските зони трябва да играят много по-важна роля в бъдещето ни. Само онези градове, които имат достатъчен капацитет и могат добре да управляват фондовете, ще успеят в бъдеще. Ето защо градовете трябва активно да участват на ниво държави членки. Те трябва да бъдат информирани за възможностите, които съществуват в новото законодателство. Бих искал да се обърна към Европейската комисия с молба да ни информира редовно за това как участват градовете в структурите и да покани представители на градовете на преговорите. Трябва да имаме ясни приоритети по отношение на финансирането. Трябва да се съсредоточим върху най-ефективните и ефикасни региони и зони. Разбира се, не бива да забравяме и селските райони, както и малките градове. В крайна сметка, селските райони могат да се възползват и от фонда за развитие на селските райони, освен градските. Там има възможност за невъзстановяване на ДДС по различните програми и разбира се, правилата са различни. Правилата трябва да бъдат ясни и да бъдат еднообразни. За по-малките общини ще бъде много полезно да имаме едно лице за контакт, което да може да подава цялата информация по отделните програми. Необходими са еднообразни е, възможности за даване на информация по отношение на плащанията, упростяване на процедурата по плащане. Европейската комисия трябва да стимулира държавите членки да създадат такава система за е, използване на е, фондовете и всичко това да бъде максимално упростено. Трябва и да се засилят темповете, да се забърза процеса, е, тъй като следващия програмен период най-вероятно ще закъснее и нека това закъснение да бъде по-кратко от онова през 2007 година. Председателството, разбира се, трябва да положи всички възможни усилия в тази насока. Благодаря ви. Благодаря за СД. Е господин Пашка. Минути. Благодаря, госпожа председател господин комисар. В началото бих искал да изразя високата си оценка на обстоятелството, че след продължителни дискусии за това региони, острови или отдалечени или слабо населени региони да бъдат подпомагани, най-сетне насочва вниманието си към развитието на населените места, на селата и градовете, е, които като териториални единици, разбира се, в Европа имат максимален потенциал от економическа гледна точка нашите градски населени места в миналото са били създавани и развивани като стопански, промишлени или, или административни центрове. Но динамиката на социалното развитие води до, до промени в това териториално устройство, променят се очакваните и потребностите на населението. Ето защо е необходимо да бъдат създадени необходимите организационни и материални предпоставки за реорганизацията и подновеното развитие на градската среда. Тук става въпрос и за а, преустройство на, на сградния фонд, за повишаване на е, енергийната ефективност, за а, реорганизация на обществения транспорт с оглед на неговата, неговото въздействие върху околната среда и всичко това би имало полза за близо 80% от населението на Европейския съюз. Ето защо не можем да си позволим да гледаме лекомислено на тези въпроси. Благодаря. Благодаря. От името на Обединената левица, господин Маржи, една минута. Микрофона, да. Госпожо председател, благодаря, господин комисар в качеството си на член на групата за преговори от страна на парламента по отношение на общия регламент за фондовете, е, е, бих искал настоятелно да препоръчам докладът да бъде взет предвид е, с оглед бъдещото финансиране на европейските фондове. Разбира се, следва да си даваме сметка, че далеч не винаги е лесно да бъдат привлечени държавите членки, защото регионалната политика да, да направи качествен скок. Във всеки случай, в хода на тези преговори Европейският парламент има единна и решителна позиция. Наистина задачата ни обаче е трудна. По време на последното ни съвещание, господин комисар, аз е, имах е, повод да изразя пред вас сериозното си безпокойство по отношение на бъдещата многогодишна финансова рамка. Фактически за пръв път в историята на европейския проект бюджетът на кохезионната политика се предлага да бъде намален. И това, разбира се, би имало огромно значение за бъдещето на регионалната политика. Благодаря. Благодаря. Независими. Господин Штадлер, минута. Госпожо председател, господин комисар, мисля, че и четирите доклада, които впрочем бяха безспорни в комисията, аз също ги подкрепих, и четирите в доклада сочат, че е необходимо адаптиране на кохезионната политика и благодарим на комисаря, че се заема с това. Колегите преди мен вече казаха, че преди се действаше на принципа на уравновиловката. Сега вече не бива да е така. Наличните средства трябва да се използват ефективно. Разбира се, че трябва да се преборим с безработицата, особено по отношение на новата кохезионна политика в гъстонаселените региони. А, докладът на Коцолино за първи път се занимава с теорията на центровете, на градските центрове. Това е една много основателна теория, още повече, че големите градове наистина ще стават все по-значими. Тъй, че наистина трябва да се разработят съответните инструменти. Съмнявам се, че в момента има такива, има средства за такива. Допускам, че в бъдеще ще трябват повече средства. Разумно е обаче да започнем да разработваме такива инструменти. Така че това няма да е последната адаптация. И последно, госпожо председател, на, в точка 10 на немския текст на доклада Косолино има грешка на превода. Там трябва да е казано, че мерките ще е, бъдат с цел увеличаване на енергийната ефективност. Благодаря. И аз ви благодаря сега за останалите оратори не от политически групи, от тяхното име. Госпожа Лукашевска за две минути. Благодаря. Кохезионната политика е основният инструмент, който ще доведе до изравняване нивото на развитие на отделните райони и ще доведе до хармонично развитие в Съюза. Същата тази политика ще ни помогне да оставим зад гърба си рецесията. Една рецесия, която сега вилнее на европейския континент. Трябва да бъде гъвкава тази политика, защото тя трябва да вземе предвид териториалните и регионални различия. Новите перспективи трябва да бъдат достатъчно високи, за да дадат възможност за постигане на заложените цели. Като докладчик в Сянка Многокран, многократно, извинете, заложих, изложих становището си, че трябва да съкратим и опростим процедурата, както и административната тежест, за да насърчим регионите да участват. Принципите трябва да са ясни, за да има максимално освояване на средствата. Изключително важно е също така гражданите да участват, да бъдат приканвани да използват европейските средства посредством развитие на своя местен район. Трябва да се освободи потенциала, който спи у местната общности. Настъпил е моментът да проведем необходимата дискусия и да започнем да действаме. Така ще можем да разработим местни механизми за подобряване условията на живот по места. Заедно с ирландското председателство трябва да постигнем по-висок растеж в Европа. Всеки един район на Европейския съюз, независимо дали е селски или градски, би могъл да бъде конкурентно способен. Затова трябва да дадем такива е, условия и принципи, че тези райони да могат да се възползват от своя потенциал. Трябва да бъдем конкурентоспособни, да бъдем новатори, да има обмен на познания и добри практики между отделните региони и държави. Това ще ни даде възможност да се възползвам максимално от средствата на Европейския съюз. Благодаря госпожа Оленичек за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Ние бихме искали да спрем вниманието ви на няколко основни въпроса. Необходимо е да се борим с бедността в рамките на кохезионната политика, това число е- енергийната бедност и то по съвсем конкретен начин. Всеки гражданин на Европейския съюз е, би следвало да има правото на достатъчен достъп до необходимата му енергия при прилични цени. Без да се отказваме, разбира се, от амбициозните цели на политиката за преодоляването на изменението на климата. Особено в по-слабите от економическа гледна точка части на Европейския съюз се нуждаем от нови решения, нови капиталовложения в възобновяеми източници, в, в нови източници на енергия. Това в крайна краща е основа на конкурентоспособността на целия съюз. В същото време трябва да се стремим към енергийна ефективност. Тези две енергийни цели обаче не могат да се изключват взаимно. И на трето място, кохезионната политика следва да бъде приобщаваща, интеграционна политика, е, отчитаща, разбира се, спецификата на всички региони. Ние подкрепяме генерирането на електроенергия по места, без, разбира се, да ощетяваме финансирането на, на онези изследователски е, е, проекти и, и производства, е, които са насочени към възобновяемите източници. Не бива да забравяме и газа, е, като, като, като един от най-ефтините енергоисточници за отдалечените слабо развити селско райони, селски райони. Енергийната политика следва да бъде комплексна и всеобхватна. Благодаря. Една минута госпожа Манер. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчиците за отличните доклади. Както показва и днешният дебат, политиката на сближаване е многолика и насочена към множество цели. Ето защо е толкова важно да имаме съответната финансова рамка за бъдещия период. Разбира се, че е много важна енергийната политика, Кохезионните фондове трябва да финансират повече енергийни политики, преди всичко да насърчават възобновяемите източници, благодарение на които може да се създадат и работни места в някои по-периферни райони. В рамките на сътрудничество в областта на кохезионните политика могат да се разменят най-добри практики между различните региони. Аз съм загрижена за регионалното сътрудничество, защото като че ли съветът бърка, той смята да намали средствата за регионално сътрудничество. Загрижена съм и за предложението на комисията, защото виждате колко изостава съветът от това, което предлага е, парламент. Следващия оратор Миранда за една минута. Обригада, президента. Como relatora на Благодаря. Като докладчик в сянка, смятам, че енергийната ни политика трябва да бъде устойчива и ефективна. Важно е тя да бъде оптимизирана като част от кохезионната политика и да има единен енергиен модел в Европа. В държавите сега съществуват различия. Ако погледнем моята страна, трябва да кажа, че ние внасяме енергия и плащаме много повече, отколкото другите държави членки за този внос. Това трябва да бъде променено. Говорим за големи проекти, за възобновими енергийни източници и много често посредством такива инсталации от страни като моята енергия се изнася. Трябва да насърчаваме възобновимите енергийни източници. Те трябва да имат справедливи, а не прекалено високи или ниски цени. Ясно трябва да заявим, че са ни необходими източници като шистов газ, т.е. преходни енергийни източници. Благодаря. Благодаря, каза председателката. Господин Никълсън за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми най-напред да изкажа благодарност на докладчиците на парламента, на, на всички е, членове на екипа за преговорите по този законодателен пакет, посветен на кохезионната политика. Кохезионна политика, която ще ни служи за години напред. Новата категория преходни региони, в които попада и моя избирателен район в Северна Ирландия, надявам се да все така да продължат да отговарят на условията за финансиране. Това в допълнение към финансирането на мира. Знаете, е, една е, финансова линия, която е от жизнено значение за опазването на стабилността и, и, и мира в Северна Ирландия. А До сега и за напред. И аз съм благодарен на преговарящите от името на парламента за това, че направиха необходимото, защото предложението за нова програма за финансиране на мира в Северна Ирландия вече е договорено между парламента и съвета в рамките на досието по териториално сътрудничество. И все пак е, все още не ми е ясно, ако се намерят парични средства, от какъв източник. И във всеки случай, е, господин е, комисар, да това трябва да бъде отделно самостоятелно финансиране, не да бъдат орязвани фондове като Интерек и други много важни финансови инициативи, които имат своето предназначение. Разбира се, трябва да се определят приоритети, е, но е, наистина трябва да помислим внимателно за приоритетите. Благодаря. Благодаря. Госпожа Пицалата, от две минути. Благодаря. Ще говоря за фонда Солидарност. Той многократно бе използван от е, Италия. Искам да ви припомня и земетресението в Умбрия, както и съвсем скоро трагедията, която ни споделява, спо, извинете, в Емилия Румян, Румания, след това в Венето имаше наводнение от огромните дъждове. Знам колко е важен този фонд, но знам, че има и ограничения. Първо за сроковете. Сроковете са такива, че помощта идва късно, а късната помощ не е помощ. Идва катастрофа в някоя държава и хората имат нужда от своевременна помощ, от бърза, гъвкава помощ, която да може бързо да поеме всички необходими нужди. Говорим за здрав разум. Гражданина не може да очаква Европа да се намеси цяла година, както стана в случаите с наводненията в Венето, поради брюкселска бюрокрация най-вече. Днес не подлагам под въпрос а, съществуването на този фонд, а много ясно и силно искам да кажа, вече го правят две години, между другото, да се преосмисли този регламент, който залага правилата на този фонд. Трябва да се заложат ясни правила за европейската солидарност и за инструментите, които се използват за това. Трябва да се въведе една предварителна авансова сума, която да обещети щетите поне от части. Трябва да се направи разлика между сериозно бедствие и извънредни обстоятелства, защото иначе наказваме жертвите на такива трагедии. Трябва да падне прага на щетите, които изискват такова обещетение. Всички изследвания показват, че през следващите 10 години ще имаме много често такива бедствия от различен характер. Европа трябва да е готова, трябва да има инвестиционни инструменти, които да помагат на хората и да помагат на гражданите и териториите, когато те бъдат засегнати от природни бедствия. Искам да се възползвам от тази възможност също така да ви припомня, че трябва да се инвестира повече в Европа. Европа трябва да инвестира повече в превенция, за да може да се избегнат онези трагедии, които бихме могли да избегнем. Благодаря. Благодаря. Ернст, една минута. Уважаеми дами и господа, това, което ни е нужно е истинско внимание към градското измерение, защото именно в градовете се случва демографската промяна. И трябва да превърнем в дела това, което говорим, защото това е най-голямото предизвикателство на нашето време, а за целта е необходимо финансиране. Ето, за това съм най-загрижена, защото като знам колко е объркано всичко във връзка с многогодишната финансова рамка и като знам как не се знае какъв ще е крайният резултат, наистина се тревожа. От една страна, расте а, значението на градовете. Първо, има миграция от селата към градовете. Второ, в самите градове имаме сегрегация на цели етнически групи, например ромите. Има цели гъстонаселени е, региони, разкъсвани от огромни проблеми. Така че социалното развитие на градовете наистина е изключително важно в момента. Затова настоявам да няма съкръщения от страна на комисията. Благодаря, Молцер, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Сега са в тези трудни времена на криза, целите, които си поставяме, са изключително важни. Давам за пример само келтския тигър или спукания мехур с недвижимите имоти в Испания. Затова трябва да имаме такива европейски инвестиции, които да водят до повишаване на енергийната ефективност и да внимаваме какви амортизационни срокове залагаме, защото е ясно, че във всяко отношение е необходима повече ефективност. Тъй като економическите рамкови условия се промениха коренно, трябва да действаме много по-целенасочено. Трябва да се стремим към много повече качество – към много по-реални, осезаеми резултати в политиката на насърчаване. Благодаря. Е, Благодаря. Господин Ван Нистелрой, две минути. Е, Госпожо председател, госпожи, господа, господин комисар, днешните пленарни разисквания задълбочават представата ни, е, която сме изработили от е, години, а именно, че държавите членки трябва да подадат ръка на комисията, така че инвестиционната политика да бъде координирана навсякъде в Европейския съюз по отношение на всички фондове, с които разполагаме, независимо дали става въпрос за фонда за солидарност, за преодоляване на в последиците от природни бедствия. А сега имаме и национални партньорства, които дават възможност на държавите членки да отчитат спецификата на своите потребности с оглед развитието на една по-разумна, по-зелена Европа. Значи става въпрос за една разумна или интелигентна специализация – И само така бихме вдъхнали нов живот на интеграционните процеси в Европа. А инак твърде много усилия се дублират. Тъй, че днешният ни дебат следва да оцени и значимостта, която отдават държавите членки на всички тези въпроси. Е, е, да оценим степента на осведоменост на широката общественост. Опасявам се, че тя е твърде ниска. Нека тази година отново се обърнем с лице към гражданите и да заявим е, красноречиво пред тях, че инвестиционният бюджет, кохезионният бюджет на Европейския съюз са най-важните финансови механизми на Съюза. И аз призовавам господин комисар да разработите план за обществено осведомяване, за да се чуе по-широко онова, което вършим. Благодаря за минута и половина, господин Ставракакис. Кире Притропе, благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Искам и аз да поздравя докладчиците е, особено нашата колежка, която се занимава с фонд Солидарност. Съгласен съм с всички от тези, които подкрепят съществуването на фонда и казват, че той е един от най-важните инструменти и истински символ на солидарността в Европа. През последните години се наложи няколко пъти да се мобилизира този фонд в помощ на някои засегнати държави членки. Видяхме обаче, че има проблеми по отношение на процедурите за мобилизиране, вследствие на което парите закъсняват, а такова закъснение, разбира се, създава проблеми е, за осъществяването на помощта, която в повечето случаи е спешно необходима. Затова социалистическата политическа група настоява за по-гъвкава, по-проста и по-ефективна система на процедури, за да може бързо да се мобилизират средства от фонда и Европейския съюз да реагира наистина адекватно и своевременно на бедствия и природни катастрофи. Благодаря. Благодаря. Една минута, господин Вандален. Voorzitter, dank u wel. Helaas is het zo. Благодаря. За съжаление, Редовно слушаме за неефективното и ефикасно използване на средства от фондовете. 150 милиона евро, например, за малкия бизнес в Полша се оказаха в ръцете на големите многонационални фирми. В Полша слагаме звукови бариери около своите магистрали, но отвъд тези бариери, които ограничават шума, няма жилищни постройки. Много средства се хвърлят за такива проекти в богати държави, като например в Нидерландия. Това са скудумни проекти. Не трябва да правим това. Трябва да вземем субсидиите и да ги изпратим в наистина бедните региони на Европа и те да отидат за местни райони, за села и внимателно да инспектираме как се освояват средствата. Ето така трябва да се работи и от това имаме нужда. Благодаря. Следващия оратор за две минути е господин Шимански. Wśród sprawozdawców i przedmówców wielu zgadza Благодаря, господин председател. Мнозина прежде говорившите подчертаха успеха, постигнат от кохезионната политика и влиянието и върху економическия растеж – Договаряйки многогодишната финансова рамка, следва да предотвратим съкръщаването на съответните части от бюджет. Грешно би било да се орязва тази част от европейския бюджет. Разбира се, средствата трябва да се разпределят правилно, но не да се намаляват. Ако се приемат аргументите на Европейската комисия, през следващия финансов период половината от средствата от Фонда за регионално развитие ще бъдат насочени към инициативи за преодоляване последиците от изменението на климата. Нещо крайно неефективно. А за страни като моята, която разчита изключително на изкопаемите въглища, това би било трагедия. Да ни накарат 50% от средствата за регионално развитие да насочим към така нареченото позеленяване на економиката. В края на краищата трябва да се развиват онези енергоисточници, които са най-ефективни по места. Шистовият газ, например, би могъл да бъде много резонна альтернатива за Польша, далеч по-чиста от е, е камените въглища. Ако е, не спрем този уклон, е, на който настоява Европейската комисия, страни като Полша ще бъдат поставени на колене. Та всичко това трябва да се има предвид, когато договаряме бъдещето на кохезионната политика. Що се отнася до фонда за солидарност? Трябва да подкрепим докладчицата, когато тя настоява този финансов инструмент да бъде запазен и оптимизиран. Права е докладчицата, като е, подчертава, че е, това е един от малкото финансови инструменти, които осезателно е, доказват солидарността ни с регионите в неравностойно положение. И аз съм съгласен, разбира се, с господин Вандален, че помощта трябва да отиде най-вече при онези, които се нуждаят от нея. Благодаря. Господин Абраки, за една минута. Благодаря, господин председател. И трите доклада се занимават с публични средства и като че ли са склонни да ги дадат на големите предприятия, които да си решат проблемите и да стоварят кризата на плещите на работещите. Много е важно да се разглеждат добре проектите за допустимост а, и да се отчитат потребностите на населението, например градски транспорт, социална инфраструктура, образование. А като че ли никой не прави това? Напротив, разработват се печеливши инструменти за големите предприятия. Говори се за либерализация на енергетиката и така нататък. Крайно антисоциални мерки в рамките на реактивността реакционната а, програма 2020. Парите се дават в ръцете на олигарсите и капиталистите, за да продължат своите действия, което разбира се ще ни конфронтира скоро. Благодаря. Следващия оратор, господин Целер, за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Много добре е на фона на а, тристранния диалог а, да разглеждаме трите доклада, които обхващат цялата кохезионна политика. Много съм благодарен за доклада на колегата Козолино, който много картинно ни описва колко е важно развитието на градовете в европейския контекст. Напълно съм съгласен с комисаря Хан, който казва, че целите на стратегията 2020 могат да се постигнат единствено, ако се реализират в големите градове, в които живее 70% от европейското население, къде където е много важно да се води приобщаваща политика. Няколко пъти се каза колко е важно устойчивото развитие на градовете. Помните хартата от Лайпциг, декларацията от Толедо, но е време да превърнем думите в дела. Наистина градовете да се превърнат в цел на структурните фондове, да имат повече достъп до тях и да се отчитат по достоинство техните потребности. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор за една минута, господин Нилсон. Eh, господин комисар, колеги, Що се отнася до ролята на кохезионната политика при прилагане на енергийната ни политика, аз мога да дам ясен отговор. Тя може да изиграе изключително важна роля, а в някои региони наистина решаваща. Примерът ми е от Северна Швеция. Преди 6 години ние създадохме регионална програма по структурния фонд и решихме да насърчим развитието на устойчиви енергийни решения. Резултатите доведоха до един бум на малки и средни предприятия, които се занимаваха с технологии и е, се опитваха да създадат различни енергийно ефективни проекти. Наистина множество е, работни места бяха създадени, фирмите никнеха като гъби. Това означаваше, че е, спестяването на енергия е, можеше да бъде насочено към други сфери. Т.е. там, където пестяхме, насочвахме спестеното към други по-енергоемки сфери. Много ви благодаря. За сега за една минута госпожа Гърлинг има думата. Thank you, Mr. President. Господин, е, господин председател, благодаря. В тези тежки финансови времена трябва да направим така, защото структурните и кохезионните фондове да работят по-ефикасно за търсените резултати. Те не са просто инструмент за преразпределение като самоцел. Те трябва да осигурят постигането на целите по стратегия 2020. Ето защо аз приветствам доклада и, и, и подкрепям и поздравявам докладчика. Разбира се, при спазване на субсидиарността, държавите членки, а не комисията, най-добре биха могли да оценят спецификата на потребностите. Всичко това е, е, в съчетание с акцент върху е, тематичната концентрация и размяната на положителен опит, би следвал да доведе до един по-устойчив, по-последователен бъдеще кохезионен и структурен фонд. Но, винаги има но, за съжаление. Разочарован съм, че нищо не се говори за економии, за преодоляване на неефективността. Вместо това се отправят призиви за запазване на бюджета в абсолютно изражение, което в тези тежки времена е невъзможно. Господин Матола, минута и половина. Политика де coeziune este un instrument al investițiilor ce sprijină. Кохезионната политика е инструмент за инвестиране в конкурентоспособност, в економически растеж, създаване на работни места. Така че предложенията за драстично намаляване на средствата за кохезионна политика в многогодишната финансова рамка силно ще накърни ефективността на програмите регионите, които са най-нуждаещи се, включително и тези в моята страна, ще бъдат силно засегнати. Териториалното сътрудничество има за цел да намали различията между регионите в Европа и то ще пострада от урязването на средствата. Ще пострадат и градовете. Те са много важни по отношение на създаването на работни места и на конкурентоспособност. Има силни вълни на миграция към градовете в цяла Европа. Не забравяйте, освен това, градовете са онези, които страдат най-дълбоко от кризата и от глобализацията. Нещо, което води до тежки социални последствия. Страдат преди всичко децата, има а, социална сегреза, сегрегация и така нататък. Така че трябва да се реагира възможно най-бързо. Политиката на Европейския съюз трябва да е насочена към подобряване на административния капацитет в градовете, към насърчаване на економическите оператори, към ефективно използване на финансовите инструменти. Благодаря. Благодаря. Следващата ораторка е госпожа Иригоен Перес. Благодаря, господин комисар. Живеем в времена на криза. Трябва обаче да се опитаме да създадем повече Европа посредством солидарни проекти. Трябва да се опитаме да намерим възможностите в трудните ситуации, да се опитаме да смекчим ужасяващите последици от рецесията. Не трябва да има разграничение от социален тип. Кохезионната политика показа как може да сближава регионите, да доведе до по-голяма конкурентноспособност. Искам да поздравя докладчиците за отличните доклади. Те дават нови цели на нашата политика. Те дават възможност за създаване на една социална тъкан от териториален характер. Имаме нужда от по-ефикасна и ефективна социална и кохезионна политика, която да отговаря на изискванията на регионите, но от друга страна не трябва да взимаме и да крадем, да, да отнемаме от а, характеристиките на всеки един регион. Трябва да изразяваме солидарност към по-малко развитите региони. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор за една минута е господин Била. дебатуем над пани Коларски Бобински. Благодаря, господин председател. Докладът на госпожа Коларска-Бобинска Следва да ни напомня, че за нас най-важната цел е диверсификацията на енергийните доставки с оглед на енергийната ни сигурност. Значи, подходът трябва да е двояк. Да координираме политиката си по вноса, от една страна, а от друга страна да положим максимални усилия за да финансираме капиталовложенията в местните енергоисточници. Ние разполагаме с много е, богати залежи на шистов е, е, газ което в значителна степен би могло да облегчи енергийното положение и от финансова гледна точка на е, Европейския съюз. И трябва да се финансират е, е, всякакви проекти за опозотворяване на местните енергоисточници. Разбира се, сътрудничеството в енергийната област с нашите страни партньорки е също много важно. Особено у нези, които териториално са най-близо до нас. Полша вече е постигнала относителен дял на възобновяемите енергоисточници близо 10%, 9,9%, но, но ние все така разчитаме на изкопаемите горива. Благодаря, председателят прекъсва оратора. За съжаление, времето ви изтече. Госпожа Санче Шмидт е следващата ораторка, минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Тези четири доклада, основаващи се всички на принципа на финансовата солидарност между териториите, ще ни дадат възможност, надявам се, да осветлим своите граждани, що се отнася до предизвикателствата на реформата след 2014 година. Фонда за солидарност вече е предоставил няколко милиона евро на държавите членки за преодоляването на последиците на 49 природни бедствия от 2002 година. Но, за съжаление, процедурите са тежки, правната несигурност е сериозна. Твърде много са случаите на откази на исканията за финансиране. И всичко това накърнява доверието на нашите граждани. По останалите доклади е, за е, е, градските райони, за въздействието върху енергийните източници и така нататък са повод за нас да възприемем една кохезионна политика за бъдеще. За да гарантираме конкурентоспособността на всички територии, е, за да стимулираме социалната кохезия в градовете, енергийната ефективност на сградния фонд, малките и средни предприятия, научно-изследователските проекти, опазването на природните богатства. Последното си компромисно предложение за бюджета е, господин Ван Ромпой в значителна степен до 25% намалява финансовите средства за развиващите се региони и за териториалното сътрудничество. Как ще спечелим доверието на гражданите, ако ни им предложим един амбициозен бюджет, който работи за тяхното благо. Благодаря. Следващи оратор за една минута е господин Диан. Благодаря. Кохезионната политика е един безценен инструмент за развитие, за растеж и за работни места. Доброто използване на тези ресурси е много важно. Аз съм удовлетворен от работата, защото виждам, че са направени големи стъпки напред за по-голямо участие на регионите, на местните дружества, на всички фази, които вървят е, по пътя за стигане до е, изпълнение на проекти, от планиране на проектите до тяхното изпълнение. Важно е да се освояват средствата от тези фондове, от местните дружества. Те трябва да могат да избират от различните комбинации тази, която отговаря най-много на потребностите на гражданите на отделните зони. Необходимо е също така да се отворят альтернативни финансови средства, като например микрокредити. Те ще отворят вратите на финансирането към най-различни дружества. Също така, управлението на много нива трябва да мине точно през такъв тип решения, за да може все по-близо гражданина и неговите потребности потребности, да бъде близо до Европа. Благодаря. Много ви благодаря. Сега за минута и половина господин Тексиера. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Quis o destino que este debate, este debate tivesse lugar hoje, dia em que, pela segunda vez, num curto espaço de tempo de apenas três anos, Portugal formalizou junto da Comissão Europeia um pedido de mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia на sequência да е, ние отдаваме дължимото на усилията на комисията за мобилизиране на необходимите е, средства за преодоляване на последиците от е, климатичните бедствия в Мадейра през последните години. Да, ние наистина можем да говорим за осезателно въздействие на Фонда за солидарност през 2010 година е, и аз е, от личен опит мога да потвърдя две неща. Първо, на лице е противоречие е, между това, че Европейският съюз може по време и непосредствено след природни бедствия, практически незабавно, да се притече на помощ и то далеч отвъд своите граници, а не е в състояние да го стори на, на прага си. Е, в, е, в случая, за който говоря, трябваше да изтекат поне две години преди парите да стигнат там, където са необходими, което е, е парадокс. И е, институциите, Европейският парламент, комисията и съвета, който системно възпрепятства всеки напредък, е, трябва да осъзнаем, че альтернативата е следната. Или трябва да се реформира системата на фондовете, или солидарността да се изчерпи, да се изпразни от своето съдържание, тъй като закъснялата солидарност не е солидарност. Благодаря. Господин Табажди. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз подкрепям особено доклада на Дерек Вон, защото в него се подчертава най-важната цел на кохезионната политика, именно сближаването на по-бедните, по-изостаналите региони. Наистина, не може е, да допускаме тези бедни региони да губят средства, да им се отнемат средства. Предлага се от 2014 година те да имат по-малко средства, а ние трябва да им отделяме повече внимание. За тях трябва да се отделят специални средства. От 7 региона в Унгария, 6 са в такова положение. Така че е недопустимо през бъдещия период Унгария да получава с 30% по-малко средства от Кохезионния фонд. Затова искам да помоля комисаря Хан и съвета да потърсят европейско решение на този проблем. Не бива да забравяме също така, че правилата са такива, че затрудняват освояването на средствата. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Мажей Кукович. Благодаря. Европейският е, фонд за солидарност е необходим и ще бъде необходим и в бъдеще. Трябва да бъде обаче по-гъвкав и трябва по-бързо да отговаря на нуждите. Критериите трябва да бъдат по-прости и трябва по-положителни съобщения да изпращаме по повод този фонд, защото ако знаем, а, знаем много добре, че ако помогнеш на време, помагаш два пъти, а при природни бедствия това е особено важно. В Словения през 2012 година имаше огромни наводнения с а, огромни последици върху водоелектрически централи. Е, имаше много граждани, които останаха без нищо след тази трагедия. Те бяха една допълнителна тежест върху плещите на хората. Географското положение на Словения е допълнителен негативен фактор. Щетите са над прага е, на фонда. Поискали сме помощ. Искам да ви помоля да ни подкрепите. Много благодаря. Сега за една минута госпожа Вестфал herr präsident herr kommissar liebe kolleginnen und kollegen! stadtpolitik ist zukunftspolitik. уважаеми колеги политиката по отношение на градовете е политика на бъдещето. градовете са двигателите на справедливия социален и устойчив растеж. повече от 70% от европейския бвп се реализира в градовете. обаче урбанизацията има и своята обратна страна. градовете са пренаселени страни, е, околната им среда се замърсява, демографските проблеми е, причиняват също щети. Европейската структурна политика може да даде решаващ принос за решаване на тези проблеми. Затова е, докладът на колегата Косолино е много важен по отношение на своето предложение за съчетаване на санирането на градовете с економическия растеж, като тук Европейският фонд за регионално развитие трябва да изиграе решаваща роля. В момента преговаряме за подобряване на разпределението на средствата в този фонд, за да се насърчава устойчивото саниране на градовете при отчитане на економическия екологичните изисквания. Благодаря. Благодаря. А сега, след като изчерпахме списъка на ораторите, преминаваме към спонтанните изказване. Задачата ми е много неблагодарна. Първо наследих от предишния председател голямо закъснение. Така че, е, както ми позволява правилника за нашата дейност, трябва да подбирам изказващите се. Постарали сме се да разпределим и по пол, и по партии е, справедливо ораторите. Изредих току-що техните имена. Господин Банки първи. Благодаря, господин председател. Докладът, който се занимава с проблемите на градовете, е наистина много важен по отношение на кохезионната политика. В точка четвърта трябва да се подчертае необходимостта от мобилизация на определени средства, за да могат така наречените периферни групи да се реинтегрират в обществото. В точка седма се подчертава, че са необходими нови форми на саниране на градовете – а, тук трябва да добавим и нещо за спорта и свободното време на населението на градовете, защото спортът може да допринесе в голяма степен за социална интеграция. Освен това за децата ни то е възможност да живеят без дрога и алкохол. Също така трябва да се помисли и за площадки за детска игра и, разбира се, педагогически надзор в Унгария имаме подобна програма. Благодаря. Следващия оратор за една минута, госпожа Йордан. Говорила бом о поручилу Лене Коларске Бобинске, ки е зало добро. Ще кажа няколко думи по доклада на госпожа Коларска Бобинска. Докладът е отличен и аз поздравявам колегата. Енергията е нещо много важно, тъй като въздейства върху економиката, върху заетостта и разбира се, от друга страна, енергетиката е най-сериозен замърсител източник на въглеродни емисии. Нашите екологични стандарти са изключително високи и ни налагат да влагаме е, капитали в устойчивите енергоисточници. Разбира се, те струват по-скъпо и могат да бъдат устойчиви само ако економиката е силна. Ето защо следва да се възползваме от кокизионната политика и то така, че всички държави членки да могат да постигнат поставените цели. Бих искала да подчертая в тази връзка е, повишаване енергийната ефективност на сградния фонд – е, трансграничната мрежова свързаност в енергетиката. И ние очакваме от комисията стратегия за повишаване на енергийната ефективност. Е, и то чрез е, малки проекти. Госпожа Шор, приемате ли реплика от госпожа Тикао? Моля. Аз бих искал да попитам госпожа Жордан дали според нея само възобновяемите енергоисточници следва да бъдат насърчавани или пък смята, че изразходваните до сега за енергийна ефективност средства и то, и то за повишаване енергийната ефективност на сградния фонд са достатъчни. Е, според мен са необходими поне 10-15% капиталовложения за повишаване ефикасността на транспорта в, натуриал... в териториалните, в населените места и най-вече за повишаване енергийната ефективност на сградите. Госпожо Жордан, е, ако правилно съм ви разбрала, мога да кажа следното. В рамките на финансовата перспектива, на изтичащата финансова перспектива, поставихме акцента върху възобновяемите енергоисточници и според мен това бе правилно. През следващия финансов период този аспект ще отстъпи, е, разбира се, на енергийната ефективност и според мен това е правилно. Преговорите с държавите членки, разбира се, са нещо важно и в хода на тези преговори следва да се потърси максималния баланс. Разбира се, е, жилищният фонд, сградният фонд и неговата енергийна ефективност са нещо много важно. Благодаря. Госпожа Зиналова за една минута. Děkuji. Уземни soudržnost е jedním с ключових principů. Благодаря. Териториалното сближаване е един от основните принципи на стратегията Европа през 20-та година. Искаме европейския гражданин да ни вярва и за това трябва да дадем подкрепа на по-бедните региони в преговорите за периода до 2020 година. Като докладчик в сянка на Комисията по транспорта на парламента заложих точно на това. Трябва да подчертаем териториалното сближаване, и развитието на транспортна инфраструктура в бедните райони на Съюза до 2050 година. Неприемливо е финансирането за страните по фонда да бъде намалено и да бъде раздавано по принципа на записалия се първи и получава средства, който е последен, ако за него останат. Необходими са добри, отлични проекти и максимално освояване. Много ви благодаря. Следващия оратор, господин Алвес. Една минута. Obrigado. As RUP estão excluídas da cooperação. Благодаря. Господин председател, тук би казал, че не отдаваме достатъчно значение на периферните райони, на тези е, е, райони, които всъщност са мост между Европа и Америка от всяка една гледна точка и, и демографска, и културна, и програмата за презгранично сътрудничество е, би имала сериозен принос за задълбочаване на установените контакти е, и, и за разкриването на нови възможности е, предвид огромния потенциал, който представляват Съединените щати. И особено днес, когато Съединените Американски щати в значителна степен се оттеглят във военната област – И именно трансгранично сътрудничество по пътя към Америка, така да се каже, би трябвало да се засилва. Благодаря. Господин Ферейра за една минута. Обригад, президент. Е de a opção de incluir num debate conjunto questões... Господин председателю, искам да се включа в тази обща дискусия и да включа един въпрос, който според мен е изключително важен и заслужава отделна дискусия. Като, например, свиването на тази политика по сближаването в момент, в който цялото внимание е поставено върху тази тема. Знаем какви са пропуските на тази политика. Постоянно няма средства, постоянно виждаме, че има нови цели, които се допълват, а те не са подплатени със средства. Трябва да имаме ясни и добри инструменти за постигане на целите. Без да подсилим бюджета, без да дадем по-голяма възможност в един контекст на задълбочаване на интеграцията, можем да стигнем до къде? До никъде. Нищо няма да стане. Преди се говореше за това, че е необходимо да се отвои бюджета на Европейския съюз, за да се направи така, че да се постигнат целите на кохезионната политика. Какво направихме? Разширяваме, разширяваме този бюджет, тези цели, а бюджета се намалява. И пак го намаляваме и искаме да бъде на такова ниско ниво, което ще доведе до все по-голямо неравенство и разнобой. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als благодаря, колега. Последен със спонтанно изказване. Господин Обермайер, на минута. Благодаря, господин председател, за това, че предупредихте кой ще получи думата. Разбира се, че стратеги... стратегията трябва да е децентрализирана и да се включат за участие хората на място, но от друга страна по този начин нараства опасността от Корупция, знаете, винаги има в доклада на Сметната палата случаи и на корупция, и на измама. Друг въпрос – упростяването на процедурите по освояване на средства от фондовете, разбира се, е разумно, но то трябва да върви ръка за ръка с децентрализираното планиране, като се следи да не се допуска корупция. Господин комисар, много е важно при осъществяването на планираните реформи да се отчитат взаимовръзките – защото не можем да търпим за напред да се увеличава, увеличават случаите на измама. Благодаря. Благодаря, колега. Както вече казах, много съжалявам, че не всички, които поискаха думата за спонтанно изказване, не я получиха. Просто нямаше възможност. Виждате с какво закъснение се движим. Всяка секунда, за която вие говорите, яде от времето на следващия колега. Сега, от името на комисията обаче, комисарят Хан трябва да се изкаже. Благодаря, господин председател. Първо много ви благодаря за изключително оживената и ангажирана дискусия. Разбирам колегата Ферера, който си тръгна а, но съм съгласен с него, че отделните теми трябва да се разглеждат много по-задълбочено. Луис Манфорд, един а, известен културен историк, беше казал, че градът е най-ценното изобретение на човека в който се разпространява неговата култура. Наистина градът е лаборатория, където виждаме как се развива обществото. Тъй, че разбира се, че е оправдано ние да се занимаваме с градските пространства. Много от целите на Европа 2020 могат да се постигнат само ако се насочим към проблемите на градовете. Така че териториалният аспект е много важен и аз съм благодарен, че имате специален доклад по въпроса. Разбира се, че е необходима интегрирана политика и а, подход, който да отчита потребностите на място. Това е и основният тон в а, нашите преговори. И тук обръщам внимание, че комисията предложи многостепенното определение. То ще залегне и в съответните регламенти, но най-важното е да се прилага на практика. Ние ще е, наблюдаваме, разбира се, тези процеси. Много се радвам, че темата за енергийната ефективност с е, възобновяеми източници и така нататък, беше разгледана с толкова много внимание. На времето, когато постъпвах на длъжност, беше необходимо да водя много-много разяснителна работа, особено в новите страни членки. Виждам, че междувременно вече всички са убедени в важността на възобновяемите източници. Щастлив съм, че е така. Надявам се, че и в бъдещите регламенти ще бъде отчетена тази перспектива. И сега накратко за фонд Солидарност. Само няколко думи. Благодаря за подкрепата, която получих, както вече съобщих. Само след няколко седмици ще представим своето предложение. Само, че трябва да ви разочарован по един въпрос още днес. Няма да имаме възможност да включим а, фонд Солидарност в редовния бюджет. Просто той ще продължи да бъде извън бюджетно перо като разбира се ще се спазят всички процедури по оценка и констатация на потребностите в зависимост от конкретното бедствие или катастрофа. Това, което мога да ви съобщя още сега е, че нашето предложение има за цел да съкрати и опрости начина по който се констатират потребностите на място. Много моля хората, които говорят по телефона, да го правят по-тихо. Председателят благодари на комисаря за тази бележка. по отношение на фонд Солидарност ще представим предложение, което предвижда по улекотени процедури за оценка на място на щетите и необходимата помощ, за да можем да бъдем по-ефективни, отколкото сме сега. Опростяване, но опростяване и по посока на това засегнатите да бъдат много по, да имат много повече сигурност дали ще им бъдат изплатени обещетения или не. Така е справедливо, така е почтенно към тях, особено в ситуации на бедствия, и природни и всякакви други. Някой спомена думата превенция. Много важна дума. Това е важен аспект, върху който ще трябва да се съсредоточим в бъдеще. Благодаря и за бележките в връзка с, с преговорите за многогодишната финансова рамка. Нямам какво да кажа. Вие знаете каква е позицията на комисията. Благодаря на всички, които взеха участие. Благодаря за концентрираните изказвания. Много беше важна, например, бележката във връзка с необходимостта от повече разяснителна работа, за да можем да запознаваме хората с нашата политика. Защото това е всъщност инвестиционна политика. Ние инвестираме в хора, в региони, в хора. Това не противоречи на идеята за солидарност. Отново повтарям, 70% от средствата отиват в 25 от най-бедните региони, но как ще се инвестира там? Това вече зависи от философията на инвестиране. И накрая ще кажа, имаме какво да вършим още по отношение на комуникацията, на разясняването, за да може наистина истински ефективно да се използват средствата от кохезионните фондове и да се създават работни места. Благодаря, господин комисар. Благодаря и за приятелската бележка, че в века на комуникацията трябва да се водят по-тихи телефонни разговори. Сега господин Коцулино като докладчик abbia rafforzato due concetti di fondo che abbiamo. Два основни е, въпроса бяха подчертани, които включихме в докладите. Искам да благодаря на всички колеги за идеите, които е, представиха тук, както и при подготовката на е, докладите. Първо, градът като фактор за растеж, е, за нови работни места през едните месеци и години. Поне 5% от ресурсите в новата програма на структурните фондове може да бъде заделен за програма за преквалификации, за рестартиране ролята на градовете. Това е нещо ново, което според мен трябва да бъде високо оценено и от самата Европейска комисия посредством действията, които предприема тя. Освен всичко това, трябва да кажем още нещо, защото Дебатът го подчерта съвсем ясно. Става дума за това, че градовете водят до една по-обща тема. Може ли Европа да тръгне по пътя на растежа и развитието отново? Мисля, че посредством ролята на градовето ние можем да намерим един път на изход от тази регресия, пред която сме изправени. Надявам се през едните месеци и години това да стане. Така че това е един основен въпрос, върху който трябва да съсредоточим своето внимание. Точно поради тази причина смятам, че трябва да имаме повече ресурси в новия бюджет, както бе подчертано по време на дебата тук, и да експериментираме добре. Защото за мен е неясно защо да не се експериментират тези облигации, за които говорим, проектните облигации и в градските зони, в градската тъкан, за големи инфраструктурни проекти в градовете. И още нещо, което и комисията има много при сърце, да има по-ясно правно основание на тази програма, защото е трудно. Ако няма правно основание, е трудно Европа да даде, извинете, да играе решителна роля по този въпрос. Благодаря, колега. Сега за две минути давам думата на господин Вон. Благодаря, господин председател. Ще се, опъта, ще опитам да бъда кратък в заключителни си бележки. Благодаря на господин комисаря за неговия принос. Благодаря на колегите за за участието в разискванията тази вечер, особено на своите колеги докладчици в Сянка, както и на Комисията по заетостта. Е, която излезе е, със становище по моя доклад. И както изглежда, подкрепата е широка. Широка е подкрепата за идеята е, за приоритизиране на, на финансирането, но във всеки случай за финансиране винаги, когато е, това е възможно ако успеем да получим мултипликационен ефект между различните фондове, това било в интерес на кандидатите за финансиране и на ефикасността на Европейския съюз като цяло. Както каза господин комисара, наистина е важно. Бъдещи, в бъдеще изразходените средства да се насочат към целите 2020. Разбира се, трябва да се упрости процеса за кандидатстване да бъде направен максимално гъвкав за местните е, органи на самоуправление и за областите, за да могат да бъдат удовлетворени наистина реалните местни потребности. И аз смятам, че някои от предложенията, които се съдържат в моя доклад, е, биха е, могли да способстват за това. А аз знам, пък и тук се чу, че много от регионите, много от областите вече работят за обединяване на различните източници на финансиране. Други пък още не са започнали това. А да не говорим, че извън общата финансова рамка има и други средства, които биха могли да бъдат мобилизирани. Така че комисията трябва да работи съвместно с областите, с общините, да разпространява положителния опит, за да се постигне максимално въздействие за напред. Аз съм сигурен, господин комисар, че вие няма да се побоите от тази задача, а ние ще бъдем до вас. Сега много ви благодаря и давам думата на госпожа Коларска-Бубинска като докладчик две минути. Mówiliśmy tutaj dużo o miastach, które mają się rozwijać i mają być... Говорихме много за градовете, които трябва да се развиват, които трябва да станат двигателя на развитието на регионите. Много често обаче нещата не стоят така. Има местни селски райони, които срещат огромни проблеми с привличането на инвестиции. Поради тази причина средствата, които са предвидени за енергийно развитие вътре в рамката на политиката по сближаване, ще изиграят изключително важна роля. Колегата Нилсън говори за Швеция за Северна Швеция, където е имало децентрализация на енергийните фондове и е имало голям бум. Аз представлявам един селски район на Полша, точно а, до границата и в този район, по-настоящем, точно за това се мисли. Дали няма възможност да се възползват новите възможности по един оптимален начин. Нашия регион иска да инвестира точно в такъв тип ВИ. Имаме такива източници, но има и други. Да не забравяме, че има и природен газ, има и шистов газ при нас. Така че е необходимо всичко това да бъде използвано за развитие на зелени източници на енергия, така наречената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 Така че всички чакаме да видим какви ще бъдат възможностите, които ще излязат от тези нормативни документи. Не можем да мислим единствено и само обаче за фондовете, които ще отидат в отделните региони. Според мен трябва да мислим също така и за стратегията за развитие на районите. Регионите трябва да имат свой проект, своя концепция, защото не става дума само да, да, да се харчат пари, да се инвестира в енергетика. Не, всеки отделен регион трябва да помисли какъв тип развитие иска в бъдеще, защото е много лесно да се харчат пари, а е важно те да бъдат разходвани ефективно и ефикасно. Благодаря сега за две минути. Госпожа Естара Сферагут. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Искам да благодаря на всички, които взеха участие в дискусията, които участваха в написването на доклада в комисията и извън нея. Благодаря и на комисаря за готовността му да разговаря с нас днес тук. Надявам се, че нещата ще бъдат приложени, че ще можем да упростим процедурите в името на по-голяма прозрачност – и както казах, е, много е важно да дефинираме точно що е регионална катастрофа. Говорихме за индикатор, който може да се използва във връзка с БВП, но има и измерими щети в околната среда все неща, които оказват осезаемо въздействие върху живота в съответния регион. Ако успеем наистина през 2014 година да приемем тези регламенти, по които работи комисията, те ще бъдат много полезни за всички граждани на Европейския съюз и ще можем по-добре да прилагаме принципа на солидарност. Благодаря. Благодаря. С това приключиха общите разисквания по пакета от 4 доклада. Докладите на господин Коцолин, господин Вон и госпожа Естера Сгут ще се гласуват утре, а на госпожа Коларска Бубинска в сряда в 12 часа. Сега преминаваме към следващата точка от днешния дневен ред. Докладът на Луиджи Берлингуер.